Някой, който вече иска да вземе думата, иска ли да ме, за, да ме замените? Не. Искам да съобщя нещо. Когато вчера получихме списъка за гласуване в 18 часа в комисия сме, в която става дума и за работното време и а, доколко то е приемливо или не. И аз мисля, че в 18 часа не е а, уместно да получаваме списък за гласуване, защото асистентите трябва да работят. Те също обаче имат право на разумно работно време и а, може би това може да се приеме веднъж, но не а, да се превръща в практика. В 18 часа да се изпраща толкова подробен лист за гласуване, който на следващия ден ще се обсъжда. Моля, имайте предвид това следващия път. Uh, okay, I, I say... Председателката, добре. Добре. Държа да кажа, че съм съгласна с това, което казахте. И дори аз, когато отворя списъка за гласуване, не знам какво стои пред очите ни. Действително е късно. Късно е да получавате списък за гласуване в 18 часа. Особено е, за други членове на групата. Ако е възможно да се разпрати списъка по-рано, това ще помогне на всички нас, особено за сътрудниците в политическите групи. Now, the interpretation... Сега, е, езиковия режим. Е, всички езици е, са на лице днес, с изключение на малтийски, господин Каса но вие сте един единствен, нали знаете? Now we have electronic vote. Така, пристъпваме към електронно гласуване. Европейски социален фонд плюс. Необходимо е абсолютно мнозинство за, за да започнат преговори, изобщо за да започнат преговорите в рамките на тристранните срещи. Начало на гласуването. За. Против. Въздържали се. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Да. Any problems, technical problems? Технически проблем ли има, господин Алишовски? Добре, продължаваме. Пета точка. Предложение за регламент на Европейския парламент и на съвет. Изменение на регламент Изменение номер едно. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване за. Извинете, електронно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Шеста точка заетост и социални политики в еврозоната. Гласуването ще бъде дълго и няма да бъде електронно. Компромисно изменение номер 5. За, против, въздържали се. Компромисно изменение ше... Да, приема се. Компромисно изменение 6. Да. Да, извинете, аз греших. Да. Председателката казва добре. Поименно гласуване, което се иска от социалистите и демократите. Е, втората част на 86-то изменение. Начало на гласуването. 86-то изменение. Втора част. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 2б. Изменение 99. За против, въздържали се. Трябва да проверим. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха край на гласуването? Приема се. Изменение 100. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 101. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 103. 103 изменение за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха край на гласуването? Двадесет и шест е, за, 21 гласа против. Приема се. Добре, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сто и осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим начало на гласуването. Всички ли гласуваха край на гласуването? Отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. 144 изменение за, против, въздържали се, Отхвърля се. 145 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха край на гласуването? Отхвърля се. 147 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 158 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим начало на гласуването. Всички ли гласуваха край на гласуването? Приема се. 160-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 21 за против, въздържали се, приема се. 170-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 22, 22 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 172 изменение. Е, то се гласува като допълнение към компромисно изменение 22 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха край на гласуването? Приема се. 181 изменение. На две части. Първа част на 181 изменение за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим начало на гласуването. Всички ли гласуваха край на гласуването? Отхвърля се. 182 изменение за, против, въздържали се, приема се. 185 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, нека проверим. 189-то изменение, начало на гласуването. Всички ли гласуваха край на гласуването? Отхвърля се. Компромисно изменение 24-то за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 25-то за, против, въздържали се, Приема се. Компромисно изменение 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 198 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 200 за против, въздържали се. Нека проверим. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха край на гласуването? Отхвърля се. 201 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 26 за против, въздържали се, приема се. 27, 27 изменение за, против, въздържали се, приема се. 205 за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 208 за, против, въздържали се, нека проверим. Начало на гласуването. 208 изменение, да. Всички ли гласуваха? Край на гласуването? Отхвърля се. 209 изменение за против, въздържали се. Нека проверим начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването? Отхвърля се. Компромисно изменение 228 за, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се. Нека проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 213-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. In favor. Позовавания първо за против въздържали се. Нека проверим. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването, извинете. Приема се. Второ позоваване за против въздържали се. Приема се. Трето позоваване за против Въздържали се. Приема се. Изменение четвърто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение. За. Против въздържали се, приема се. Седмо, седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето, за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против,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 против, въздържали се, приема се. 25-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 26-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 изменение за, против, въздържали се. Нека проверим. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 28 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 31-во изменение, то е устно изменение от социалистите и демократите. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека проверим. Добре. Начало на гласуването. По 31-во изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, значи сега трябва да гласуваме без устното изменение, нали така? Да, без устното изменение. Точно така. Тридцати второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 31 за, против, въздържали се, приема се. 37 изменение или устно изменение от социалистите и демократите за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 32 за против, въздържали се, приема се. 42 изменение за против, въздържали се, отхвърли се. 43-то за, против, въздържали се, нека проверим. 43-то начало на гласуването. Всички ли гласуваха край на гласуването? Приема се. Компромисно изменение 34 33 за против въздържали се, приема се. 48 изменение за. 49-то. Извинете. Правя каквото мога. Вие внимавате също. Добре. 49-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 за. Против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 въздържали се, приема се. Компромисно изменение второ за, против, въздържали се, приема се. 66-то устно изменение от социалистите и демократите за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се. Нека проверим. Начало на гласуването, 68 изменение. Всички ли гласуваха край на гласуването? Приема се. 69-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 70-то за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 въздържали се, приема се. 80-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 81 во за, против, въздържали се, приема се. Поименно гласуване, окончателно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. or what? Uh, uh, so let me, let me congratulate. Искам да поздравя господин Том. А, госпожа Том, извинете, госпожа Том, докладчицата. Сега пристъпваме към специалния доклад на Европейската сметна палата относно фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Ще изслушаме представяне по много интересна тема. Ще чуем представяне на специалният доклад на Европейската сметна палата с много данни, тъй като аз лично много обичам статистиката и данните. Мога само да ви насърча да останете и да изслушате доклада. Whoever is not interested in the а тези от вас, които не се интересуват от презентацията, моля да напуснете залата. So let me welcome uh, our guests from the European Приветствам с добре дошъл нашата гост от Европейската сметна палата. Добре дошли. Може би не знаете, но съм сред големите фенове на вашите доклади. В тях винаги се съдържат много полезни данни за темите, които ние тук обсъждаме с голямо удоволствие. И аз съм, съм голям фен на дискусията, основаващи се на данните. Смятам, че това е единственият начин, по който можем да постигнем добри резултати. Ще ви дам думата за 10 минути, за да ни представите доклада си, след което ще дам думата на координаторите и на останалите членове на Европейската комисия. Сповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. И аз съм голям любител на вашата комисия, защото през миналия мандат на парламента бях докладчик по различни теми, които попадат в ресора на вашата комисия, като например заедостта на младите хора, интеграцията на мигрантите, трудовата мобилност. сега работим по въпроси като детската бедност, дългосрочната безработица, но днес съм тук, за да ви представя докладът, специалният доклад за приносът за намаляване бедността на Фонда за европейско подпомагане на най нуждащите се лица. Аз съм представител на втора камера и представям доклад, замествам докладващият член Сметната палата, който напусна Сметната палата и по очевидни причини вече не може да присъства днес тук, така че след малко ще дам думата на нашият е, експерт, който ще представи доклада по-подробно. Но ще започна някои за встъпващи встъпителни думи. Въпреки цялостното равнище на е, благоденствие в Европейския съюз, всеки четвърти европеец е, е под заплаха от е, бедност или социална изолация. И борбата срещу бедността и социалната изолация е основната цел на програмата 2020 година целта беше поне 20 милиона души да бъдат спасени от риска за изпаднат в бедност до 2020 година, като рискът е особено голям за специфични групи, като например децата или възрастните хора. 3,8 милиарда евро заедно с националното финансиране се отпускат в рамките на Фонда за европейско подпомагане на гражданите лица за период от 2014-2020 година. Цена, целта на фонда е да се премахнат формите на крайна бедност и крайно, социално, е, из, из, крайно социална изолация, като например бездомните, борбата на бедността сред децата и недостига на храна. Три са основните промени в сравнение с предишната програма за подкрепа на най-нуждащите се листа. На първо място в фонда се предлага както материална помощ, така и мерки за социално приобщаване и държавите членки могат да направят избор между двете много различни оперативни програми и освен това е, управлението на фонда се промени, прехвърли се от Генерална дирекция земеделие към Генерална дирекция за социални въпроси и без повече закъснение ще дам думата на колегите, които ще ни представят по-подробна информацията и ще направят презентацията. Благодаря ви, госпожо Иванова. Благодаря и на госпожа председателя на комисията. Аз отговарях за аудита. И в началото на нашата аудит си зададохме следните въпроси. Искахме да знаем дали новият форум, фонд ФЕАТ е уместният инструмент за борба с бедността. Първият ми въпрос беше дали фондът се различава значително от предишната европейска програма за подпомагане на си лица за борба с бедността. Вторият ми въпрос беше дали фондът в държавите членки допринася за целенасочена подкрепа и дали мерките за социално приобщаване, които са част от мандата на ФЕАТ, могат по някакъв начин да бъдат измерени. Това бяха трите ни основни въпроса преди започването на аудита. Когато говорим за фонда ФЕАТ, всъщност говорим за две много различни оперативни програми оперативна програма 1 и оперативна програма 2. По ОП 1, вид 1, ФЕАД финансира основно хранителни помощи и всъщност 84% от общия бюджет на ФЕАД е насочен към продоволствената помощ и 90% от тези пом... от хранителната помощ се разпределят в пет държави членки Франция, Италия, Полша, Румъния и Испания и едва 2,5% от общия бюджет на ФЕАТ е заделен за оперативна програма от втори вид, която е насочена към конспецифичните мерки за социално приобщаване на най-нуждащите се. Now we found... Установихме, както стана ясно и при оценки като средносрочната оценка, че фондът ФЕАТ с се възприема много положително от бенефициерите, но нямаме е, повече данни за относителното значение на фонда, нито на европейско равнище. Не разполагаме с съпоставими данни, за да имаме такива такава оценка и имаме само ограничени данни от страна държавите членки за значително относителното значение на ФЕАТ. Освен това, ФЕАТ представя нов подход в сравнение с предходната програма с подпомагане на вжащи се леча, чрез възможността за въвеждане на съпътстващи мерки и по този начин дава възможност държавите членки да имат по-целесочен подход при прилагане на мерките за социално приобщаване, което е положителен фактор. Отпратихме анкета към всички управляващи органи в държавите членки, за да имаме някаква идея за относителното значение на фонда в собствената държава членка и получихме ограничен брой отговори, но все пак стигнахме до извода, че относителното значение на фонда в сравнение с цялостната подкрепа за най нощащите си, в частност на марките, мерките за социално приобщаване, варира някъде между 5 до 10% в Люксембург, през 30% във Франция до 60 и дори почти 70% в Польша. Т.е. в някои държави членки фонда се оказва доста важен фактор. Но пак казвам, това са само отделни данни от отделни държави членки. Не разполагаме с достатъчно данни, за да имаме цялостна оценка на европейско равнище. Също така, разгледахме националните оперативни програми, по оперативни програми от първи вид, т.е. материална е помощ, продоволствени помощи и мерки за друг вид материална подкрепа на най-нуждащите се. И от, от девете оперативни програми, които разгледахме, останахме с впечатлението, че определението за целенасочената група най-нуждащите се е много различно в отделните държави членки. В някои държави членки има много широко тълкуване на най-нуждащите се, намерихме също така и доста по-ограничен тълкуване. Установихме също така, че в, в половината от държавите членки помощите по фонда ФЕАТА са вързани с критерии за допустимост, свързани с критериите за помощ и социална помощ в държава членка. Така че в някои държави членки средствата по фонда ФЕАТА се разпределят от НПО и дава се голяма свобода, но все пак има много ясна представа за това как изглеждат различните критерии за бедност в тази държава, а в други държави членки има много тясно и ясно определени, свързано с критериите на съответната система на социално подпомагане. Споменах вече съпътващите мерки. Те са задължителен елемент който държавите членки трябва да предоставят в рамките на оперативните програми, програми от а, първи вид. Тоест не е достатъчно да се предоставя само продоволствена помощ. Държавите членки трябва да дават, например, и брошури с различните мерки за, а, за помощ, които са на разположение на най-нужещите социалните служби или пък брошури за по-добро спазване на мерките за хигиена такива, такова изискването за съпътстващи мерки, но се оказа, че те са много трудни за оценка заради голямото разнообразие на видовете и видът, по който те се предоставят. Така че като цяло не можем да направим оценка и на относителното значение на този вид съпътстващи мерки. Като цяло установихме, че може да се подобри взаимоотношението и съществуващите връзки между фонда ФЕАТ и фонда Европе... Европейски социален фонд Плюс, както по първия вид оперативни програми, които предоставят материална помощ, както и по вторият вид оперативни програми, които предоставят мерки за социално сближаване. И за двата вида оперативни програми смятаме, че може да се подобри взаимодействието с Европейския социален фонд. И всичко това ни доведе до три препоръки. На първо място смятаме, че в рамките на оперативните програми и в програмите по Европейския социален фонд Плюс би следвало да има по-добра целенасоченост на бенефициерите на материална и продоволствена помощ. Тоест да стане по-ясно кои са най-нуждащите си, които би следвало да получат тази помощ. На второ място е добре да имаме обратна връзка от партньорските организации, които работят с този фонд. и да се запазят меките за социално приобщаване за бенефициентите на основна материална помощ в рамките на Европейски социален фонд Плюс. И на трето място трябва да се подобрят оценките на мерки за социално приобщаване, които се постигат в рамките на фонда ФЕАТ. Като също така е много важно да се работи и в сътрудничество с партньорските организации, ако искаме да имаме по-добра оценка за постижението и приносът на фонда ФЕАТ към общите цели за социално приобщаване и взаимодействието с СФ. Благодаря ви и така пристъпваме към първият тур от въпроси и отговори. Започваме с координаторите. Не знам дали присъствате или са изпратили заместници. Координаторът на НП. Или някой, който иска да вземе думата от НП. Yes, Madam Франсен. Госпожа Франсен. Много ви благодаря. Един от коментарите ви е, че фонда Храция остава преди всичко фонд за предоставяне на продоволствена помощ. и че приносът на феата за намаляването на бедността все още не е установен. Действително, фонда ФЕД се използва преди всичко за поставяне на хранителна помощ, но пък не бива да пренебрегваме и факта, че се увеличават нуждите от предоставяне на хранителна помощ. Така че от една страна трябва да направим всичко възможно, да се преборим с бедността, но от друга страна не можем да подценяваме нуждите от хранителна, поставяне на хранителна помощ. И както с правно, с пълно право каза представителят на комисията в отговора на специалния доклад на Европейската палата. Този фонд представлява първа реакция за облегчаване на нуждите на най-нуждащите се хора под формата на хранителна помощ. Освен това, идеята за предоставяне на съпътстващи мерки, като например брошури с препоръки за информация за социалните помощи, които са на разположение или за подгрижи за децата, например, и по отношение на връзката с Европейския социален фонд Плюс, все пак трябва да продължаваме да се съсредоточаваме върху най-нуждаещите се и най-изолираните в обществото. И в рамките на преговорите за ЕСФ Плюс трябва да продължаваме да насърчаваме за повече бюджетни средства от най-малко увеличение на бюджет най-малко от 3% трябва да настояваме за тези мерки, не можем да изоставим най-уязвимите членове на нашето общество. Разбира се, може ли да отговорите веднага. Много ви благодаря за въпроса. Той наистина е много важен. Може би се съсредоточават основно върху отрицателните коментари в доклада ни, но ако го сравните с останалите специални доклади, смятам, че, той, че този доклад е сред по-положителните според мен в този доклад има добри новини. Вярно е, че над 83% от средствата по фонда ФЕАТ продължават да се използват за предоставяне на хранителна помощ. Това е факт, който не може да бъде успорен. Но беше постигнат напредък към увеличаване на средствата, които се отделят за мерки за социално приобщаване. Ще видим как ще се развият нещата за бъдеще. Както вече казах, ние не правим аудит на изпълнението, а по-скоро на структурата и организацията на фонда в сравнение с предишната програма. Но сте прави, че трябва да се съсредоточим върху най-уязвимите и именно за това направихме препоръката те да бъдат по-добре взети преди, т.е. да има по-целенасочени мерки към тях. Към момента не ни става ясно как точно се определят тези групи. Да, разходват се средства съгласно правилата, но не е ясно дали тези средства се използват по възможно най- ефективно съобразен начин и бихме искали да сме сигурни в именно това. За това преди всичко трябва да започнем с по-добро определение на групата най-нуждаещи се лица, за да се избегне, може би не разхищението на средства, но предоставяне на тези средства на групи, които може би не са най-нуждаещите се. Thank you. Um, I, I really welcome the report. Господин Патен, благодаря ви. Аз съм нов нов член на парламента и много се радвам на този доклад. И аз като председателят се радвам на конкретните данни и в други области на дейността на Европейския парламент а, ми е трудно да имам достъп до именно тези данни, затова много се радвам, че ни представите доклада, той според мен е отличен. Няколко коментара. Първо, отбелязвам си е, мнението ви, че има много положителни коментари в е, доклада, но все пак, като си имам предвид, е, че не може да се установи какъв е приносът на този фонд при положение, че са изразходвани 4,5 милиарда британски лири. Отбелява също така, че 83% а вие казвате всъщност 83% се отделят за хранителна помощ, 90% са само в пет държави членки. Така че според мен имаме проблеми с достигане на средствата до всички държави членки на Съюза. Правите много добри препоръки. Казахте, че трябва да има по-добре обосноване мерки за намеса, постигане на оценка, методологията за оценка на постигнатите резултати. Работил съм тази област и съм кандидатствал за средства по фонда ФЕАТ и според мен ще е много добра идея да се предвиди оценка на въздействието от самото начало на програмата. Тоест, вместо да очакаме, да чакаме държавите членки или партньорските организации да докладват какво са направили в, след като програмата е изпълнена, може би трябва да се приложи метод, който изиска оценка на въздействието от самото започване на програмата и това е по-добре това според мен ще допринесе значително с подобряване на резултатите. Второ място имаме нужда от повече прозрачност. Подготвяйки се за в проучването намерих един работен документ на Европейската комисия на средносрочната оценка и в него всичко се описва с най-розови краски. Всичко е прекрасно, всичко е отлично, но очевидно сме, това е далеч от истината. Така че нека да се опитаме да се въздържаме от пропагандата и да се опитаме да привлечем партньорските организации, които да продължават да работят с този фонд. Освен това, смятам, че проектът трябва да е много по-лесно достъпен. Опасявам се, че малките партньорски организации в държавите членки се сблъскват с много трудности при достъп до средствата, тъй като има много тежък бюрократичен процес. Така че, може би трябва да помислим как може да опростим процедурата и в частност този фонд би трябвало да гарантира устойчивост. Така че е много хубаво на местно равнище в държавите членки да се облегчава бедността чрез предоставяне на хранителни помощи. Ние имаме нужда от по-цялостна позиция, т.е. след като средствата от ФЕАД са използвани за първоначално облегчаване, трябва други организации да поемат работата и да продължат да работят за борба с бедността в тази регион. И с цялото ми уважение към председателя, въпросът ми е какво ще се случи от тук. Фон, нататък фонда ще бъде, ще бъде включен в Европейския социален фонд Плюс. Разбирам каква е логиката, но имам и въпроси свързани с непредвидените последици. Социалното приобщаване е част от програмата и очевидно е трудно да се предоставят, на практика да се приложат тези мерки. И това се дължи на факта, че партньорските организации, които се работи на място, са специализирани в дадена дейност, а не са компетентни във всички области. Така че, вместо да искаме от фонд, Европейския социален фонд да се гарантира да се предоставят и мерки за социално приобщаване, и материална и хранителна помощ. Нека да запасим разделението и да кажем, този фонд се справя много добре при предоставяне на хранителни помощи и не е толкова добре при поставяне на мерки за социално приобщаване. Благодаря ви. Добре, много съжалявам, но ще се наложи да въведем правило за две минути време за даване на въпроса. Ще е несправедливо спрямо вас, тъй като по средата на дискусията въвеждам това правило, но мисля, че това ще е много положително за всички ни, включително и за нашият, нашите гости, така че го въвеждам за всички от тук нататък. Кой ще отговори първи на въпроса на господин Патен, госпожа Иванова? Ще се опитам да започна. Видях, че има и доста други въпроси. Не знам как предпочитате те да работим. Предпочитате ли да се да, да, да обединим а, въпросите? Добре, ще ви а, прочита списъка на ораторите. It's uh, Mr. Guido Ryle. No, not now. I will just не сега, за сега само ще почета списъка с имената. Е, мистер Бърглес, е, мадам Ал Салани, мистер Майорино и мистер So far. And... Е- Това са колегите поискали думата към момента. И госпожа Ich habe mich sehr благодаря. Аз много се зарадвах на този доклад, най-вече заради това, че се засяга темата за бездомните лица. Аз, честно казано, съм шокиран колко много хора в европейските големи градове просто живеят на улицата и никой не се грижи за тях. От три месеца съм в този парламент, огледах се в Брюксел и наистина съм ужасен от условията, които виждам тук. По същия начин нещата изглеждат в Мюнхен, Хамбург и Берлин, също и в Руската област, откъдето идвам. Аз съм се грижил за за бездомни хора през зимата с автобус, който ги събира, за да се стоплят. Просто става дума за хора с психически заболявания, с други проблеми. Видях изключително много хора от Източна Европа. Аз просто не разбирам защо толкова много източноевропейци са сред бездомните в Руската област. Всъщност в Германия има много повече хора, които попадат в сектора на ниските заплати, найемите експлодират и за това изключително много се увеличи броя броя на безработница. Ние говорихме за а, около 8000, 8600 бездомни в Германия, сега са повече от милион. Цифрите обаче са много различни. Има прогнози, има изчисления, но наистина са ни необходими точни цифрови данни. Сега конкретният ми въпрос. Защо Германия получава толкова малка част от парите, където ние уж е, в Германия имаме половината безработни. Е, всъщност е, това са данни, които са прогнозни. Няма точни цифри, които да са публикувани. Госпожа Я Ja bardzo за za рапорт. raport. и interesujący. Благодаря за доклада. Благодаря за доклада. Той беше много интересен. Искам да посоча, че е хубаво, че разполагаме с различни възможности. Можем да раздаваме храна, можем да работим и за приобщаването към обществото. Едва ли бих критикувала факта, че 83% от средствата по фонда са предвидени именно за това държавите членки решават кой е най-подходящия модел за оказване на помощ на най-нуждаещите се. В Полша, например, имаше един количествен скок. Храната, когато сега се раздава на хората, е биологично чиста, тя е по-качествена. Това е нещо много хубаво, защото нещата опират до човешкото достоинство – когато се оказва помощ на някого, е, му се предоставя храна, която той иначе не би могъл да си позволи. В е, доклада се посочва също така, е, че са направени опити за уточняване на коя група именно да се оказва този вид помощ. С други думи, предвиден е списък от критерии – от друга страна обаче, е, от друга страна обаче, вие казвате, е, че няма да има никакви ограничения в е, доходите, няма да бъдат затворени врати. Според вас, следва ли да има списък от критерии или трябва да бъдем по-открити? според мен зависи от хората, от каква нужда имат нужда, как е организирано обществото, как работят благотворителните организации. Аз не мисля, че има един единствен модел. Господин Браглес. Благодаря. Имам коментар в случая. Смятам, че е много важно при този фонд да, не става дума за хуманитарна помощ за повечето лица в е, положение на нужда, а по-скоро за мерки за социална интеграция и за това са ни необходими такива съпъсващи мерки. Броят на най-нуждаещите се лица в Европа е твърде висок. Това става актуално и в е, Словения. Там също броят е много висок. степента на социално изключване е 16,2%, поради което смятам, че никой не би бил против такъв фонд. Обаче аз съм социал-демократ и смятам, че ние трябва да осъзнаваме въздействието на социалното изключване и да се концентрираме върху него. Радвам се, че тук става дума не само за техническа задача. Въпреки това, смятам, че подкрепата под формата на храни е нещо, което би трябвало да запазим. Това е основата. Всички останали инструменти не винаги се предоставят от държавите членки, поради което този фонд е много важен – защото тук става дума не само за държави, които се сътрудничат, но и за неправителствени организации, поради което ние имаме нужда от плавен преход от подкрепа под формата на храни към мерки в сферата на социалното включване. Всички хора имат нужда от достъп до храни и естествено би било добре, ако те печелят достатъчно, за да могат сами да заплащат храната си. Благодаря. Госпожа Ал Салани, ще говоря на шведски, така че моля подгответе се, скъпи колеги. От е, името на групата Renew Обнови Европа искам да кажа е, следното за този доклад. Е, Специално за себе си мога да кажа, че просто съм изненадана, когато чуя колко много хора в Европейския съюз просто имат нужда от храна на масата. А, ние работим с две сдружения с идеална цел, които работят с политици на местно и на национално ниво. И като виждаме колко много работа има, това просто буди съжаление у нас. Научих много неща от доклада. Разбрах, е, че е, е, чрез е, тази борба срещу бедността, може би ние искаме твърде много от вас. Може би искаме твърде много от вашите служби. Може би трябва да мислим по-дългосрочно. Най-важното всъщност е не просто да научим някой как да яде риба, а по-скоро как да лови риба, за да може да лови риба сам. Та, питам се, питам се, как вие си представите работата на и нейното бъдеще? А ако смятате, че средствата са разпределени несправедливо, може би ние в Швеция не разходваме тези средства. Има ли някакви специфични препоръки към национална държава? Към национална държава. Какво да се направи на национално ниво, за да могат гражданите на дадена държава да живеят по-достойно? Така че, може би, по-специфични препоръки биха били много полезни – Едновременно с това не искам да разкрасяваме нещата, не искам да рисуваме някаква розова картина, защото както тук в парламента, така и извън него, всичко трябва да се каже ясно. И парите трябва да стигнат до най-нуждаещите се. Как обаче да постигнем това? А... Благодаря. Благодаря на комисията най-сърдечно, че днес ни се предоставя тази възможност да обсъдим тази тема. Благодаря за доклада. Искам да подчертая два аспекта. Първо, ще върна на това, което току-що чухме от нашите колеги. Каква връзка съществува с действащите национални инструменти? Какви условия съществуват за прилагането на тези инструменти, респективно какви връзки съществуват с сходни инструменти на национално равнище. И второ, смятам, че всеки, който се опита да се бори срещу изключването, срещу изолацията, знае за какво ставам дума. Не, става дума за това да потърсим нови средства, а да следим настоящите средства, с които разполагаме, да не бъдат разпределени неравномерно, защото отделните държави членки естествено разполагат с собствени инструменти, държавни, публични, за борба с бедността или инструменти, с които на общинско равнище се действа, а също е, и чрез неправителствени организации. Аз мисля, че е много важно в случая именно днес, когато е увеличено съзнанието към тези проблеми, да знаем какво точно искаме да направим, че трябва да поставим абсолютен приоритет при координацията на сега съществуващите мерки, за да избегнем фрагментация. И е, също така искам да чуя и вашето мнение по този въпрос. Може би е възможно да си помислим за бъдещи подходи, така че да се въведат е, инструменти, които позволяват по-голяма координация на мерките. Благодаря, господин Милер. Dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca. E, ja również uważam. Благодаря, госпожо председател. И аз съм убеден, че докладът е качествен. Бих искал да благодаря на авторите им и да ги поздравя. Онова, което липсва според мен в доклада е, е същински подробен анализ. Същински подробен анализ на изминалите 5 години от приложение на този фонд. Съобразно доклада, моята страна, Польша, е един от основните е, бенефициери. Европейския съюз е, е, е разходил две трети от фонда. Независимо от това обаче, независимо от това обаче, съобразно полската статистическа служба, хората, които живеят в бедност в Полша, не намалява. Въпреки е, допълнителните средства, е, които са платени. Въпреки допълнителните средства от националния бюджет, възоснова на броя на децата в семействата, няма същинско изследване на семейните надбавки, които получават хората. С други думи, на хората са дадени пари, от които те реално не се нуждаят. Ето защо задавам въпрос към Европейската сметна палата – в каква степен този фонд за най-нуждаещите се действително отиват към най-нуждаещите се? Оставаме с впечатлението, че в някаква степен средства от фонда са разходени неефективно. Председателката, ако не възразявате, ще задам въпрос. Е, виждате различен брой получатели на средства по фонда в различните държави членки. Аз също си задавам въпрос. Аз лично съм от Словакия. Ние разполагаме с е, законодателно определение на понятието хора в материална нужда. Истината обаче е, че е, помощта е, която предвижда не само пари, но и някаква друга материална помощ. Въпросът е, че има толкова много хора, които не получават помощ, защото не отговарят на изисквания. Един от критериите, например, е постоянно местожителство. В Словакия има толкова бездомни, е, има е, толкова хора от е, ромска общност, които нямат постоянно местожителство, а имат нужда от материална помощ. Да, тук в доклада говорите и за раздаване на храна, но това не се отнася за тези хора, защото те не отговарят на критериите за хора в материална нужда. Мисля, че има проблем. Мисля, че трябва да насърчим много държави членки е, за разписване на определение. Може би определението няма да бъде еднакво във всички държави членки. Просто да има критерии за хората, които могат да получават храна във вид на помощ или друга помощ е, от европейски фондове. Yes, please. Да, заповядайте. Благодаря. Благодаря за всички тези интересни и много важни въпроси. Ще отговоря в поредността на въпросите. Е, първо, е, доколко фонда ФЕАТ е допринесъл за намаляване на помощта? Това е абсолютно ясно, ясно казано и е точно така. Ние не можахме да посочим данни в доклада, за да преценим същинския принос на този фонд. Просто няма измерени резултати, е, няма показатели, които да проследим и да измерим. Но е, съобразно скромния ми опит е, с европейски фондове от години, това е проблем, който не засяга само ФЕАТ. Това е хоризонтален проблем, който е, засяга Европейския социален фонд също. Това не означава обаче, че е, разходването не е както трябва. Понякога по Европейски социален фонд всичко се измерва по-трудно. По-трудно в сравнение с Европейския фонд за регионално развитие. Там имате магистрали, можете да премерите отсечки. Тук нещата са по-трудно измерими, въпросът е сложен – Нещо друго споменато в доклада беше, е, че е ясно, че този фонд е, ФЕАТ сам по себе си не може да разреши проблемите с бедността. Шега би било да се мисли, че 3,8 милиарда или 3,1 по национално финансиране. Е, нека бъдем сериозни, но това е една стъпка в правилната посока, едно усилие беше зададен важен въпрос за координацията. Без координация, без съвместни усилия на национално, регионално, местно, общинско ниво, естествено и без европейска помощ, нещата биха били невъзможни. Така че е, самото естество на проблема е, прави невъзможно неговото разрешаване единствено чрез фиат. Това това не означава, е, че все пак е, има някаква сума, която се отпуска по ФИАТ. Както казаха колегите, в много държави членки е, виждаме колко голямо е значението на ФИАТ, особено е, при продоволствената помощ, особено за някои държави членки. Някои използват помощта, но в различна степен. Всяка държава членка сама решава в каква степен да използва тази помощ. Някои държави членки предпочитат продоволствената помощ, другите мерки за приобщаване на общество или и двете, но много малко използват двете възможности. 83% от фонда сега все пак се насочват към продоволствената помощ по оценката на въздействието. Също съм напълно съгласна. Проблемът също е хоризонтален. Бих могла да го препоръчам за всеки вид политика, всяка инициатива, без надлежно оценка на въздействието ще се окаже, че има нещо, което е непредвидено. При същинска оценка на въздействието, наречете го пазарно проучване или оценка на въздействието, трябва да има същинско познание на потребностите и е, как да се опитаме да отговорим на тях. Без оценка на въздействието можем да допуснем грешка, по-голяма прозрачност, също съм напълно съгласна. Мога само да ви уверя, че ще продължим с усилията си да ви излагаме обективна картина, картината такава каквато е, Понякога Европейската комисия е склонна, аз съм забелязала, особено при младежката гаранция. Не в този конкретен случай, но при младежката гаранция имаше големи обещания, докато от самото начало беше ясно, че малките средства, които се заделят от европейския бюджет за европейски младежки инициативи или е, изобщо е, за нуждата на младежите няма да стигнат по упростяването и, и устойчивостта. Съгласна съм, е, трябва да се внесе упростяване. Устойчивостта се отнася не само за този фонд ФЕАТ, но и за всички мерки по Европейския социален фонд. По значението на проблемите – много от вас са очудени от броя на европейците под е, прага на бедността. И аз бях очудена. Аз не съм докладчик, но като прочетох доклада за днешното е, представяне, също съм очудена. Една четвърт от европейците или не могат да си платят найема, или сметките. Въпросът е, че няма ясно определение. И това също беше въпрос. Това е въпрос, който и аз си задавам. Къде е определението? Къде е дефиницията? Откъде знаем кои са най-нуждаещите се лица? За съжаление няма общо европейска дефиниция и за това е трудно. Трудно е. Отново ще направя сравнение с младежката гаранция. Ние не знаем, няма определение за качествена оферта към младежите. Отново, налага се поне минимален критерий, някакви минимални критерии, за да организираме нещата в държавите членки. Това е голямо предизвикателство и всяка държава членка сама решава кои са най-нуждаещите се групи. Но при по-добри критерии, при по-добро насочване, намалява риска към разходване на средства за групи, за които се спомена и които са и които далеч не са най-нуждаещите се. Говорихме и за 83% средства, които се отделят за храна. Не знам дали това е нещо лошо. И макар и да са минали вече 5 години, нещата са почти като в началото, когато нещата започнаха те първа да се развиват – Питахте ме какво липсва в доклада, е, защо не говорим за същинското изпълнение на фонда. Действително е, това липсва в доклада. Когато започнахме работата си, обаче беше още рано. Трябваше да чакаме да видим резултатите от изпълнението на програмата. Това отнема време. При интегрирането на мигрантите, например, питате, защо няма доклад, защо не се отчитате? Интеграцията иска време. Това е хубава идея. Благодарна съм ви за това, че я споделяте с нас. Може би е добра идея и ние самите да направим някакво наблюдение по темата, да видим как се прилага нещо и какви са резултатите от него. Нещо последващо. Имаше въпрос за устойчивост, а освен това как научите някой да лови риба, много важно. Това е добавената стойност на мерките за социално приобщаване. Напълно съм съгласна, че съчетаването на мерките може би е най-правилният подход, но ние не можем от сега да предпишем нещо. Има държави членки, във Франция или в Белгия нещата са по-гъвкави. Те харесват схемата за продоволствена помощ, предпочитат нещата да са по-гъвкави, а да няма строги критерии. Докато в Германия те използват средствите за социално приобщаване, за да приобщават е, емигранти. Иновативен подход. Иновативен подход към разходването на средствата. Може би има и други въпроси, но може би трябва да оставя малко време и за колегата. Както почета госпожа Иванова, не сме извършвали аудит на изпълнението държавите членки. Това не беше част от мандата на този аудит. Съсредоточихме се върху начин на изготвяне на оперативните програми и ролята на управляващите органи и по този начин има липсващи елементи в настоящият аудит. Ще се опитам да отговоря на, по, на въпроси с по-хоризонтален характер. По отношение на мониторинга, поради е, особеностите на някои от е, засегнатите групи, няма как да има постоянен е, мониторинг, тъй като някои от тези хора а, ще те избягат, ако се опита някой да седи отблизо какво се случва с тях. Така че няма как да да очакваме, че всеки бенефициер на този фонд ще попълни въпросник. Нека да гледаме малко по-реалистично на нещата. И а, мониторинга трябва да се извършва на по-високо равнище. Тук говорим преди всичко за достоинството на хората, които се редят на тези опашки за храна. В крайна сметка всяка държава членка взима решението кой точно трябва да получава помощите. И тук решението се взима не само на равнището на ФЕАТ, но и от местните регионални власти. Зависи от инфраструктурата на партньорите и партньорските организации, които работят в съответната държава членка вече от много години. И най-добрият начин, по който ФЕАТ може да помогне е чрез предоставянето на материалната помощ. На това равнище се използва средствата от ФЕАТ. И пак повтарям, нашите критики не са към самият факт, че чрез програмата се предоставя преди всичко храни. Това не е критика, това е просто установяване на факт. Първият ни въпрос, както казах, беше да се направи сравнение между настоящият фонд и преди, предишната програма за най нощащи се. Така че фондът продължава преди всичко да предоставя хранителна помощ. И това не е критика, а е факт. Казахме, е, че на този етап не можем да направим оценка на приносът на фонда, но можем пък да кажем, че ако го нямаше фонда ЕАТа. ако Европейския съюз не беше отпуснал тези 3,8 милиарда евро през, този, през настоящия програмен период, много партньорски организации ще да се сблъскат с проблеми. Така че ако искате, не можем да направим конкретна оценка, можем да кажем какво ще, ще да се случи, ако го нямаше фонда, но не можем да направим оценка в отделните държави членки на слабостите и възможните подобрения. Държа да отбележа, между другото, че Държавите членки трябваше да определят а, колко да бъде бюджета и държавите членки трябваше да определят бюджет от минимум 3,5 милиона евро, което от гледна точка на борбата с бедността като цяло е много малка сума, но държавите членки трябваше да вземат решението колко средства биха искали да използват от фонда ФЕАТ. Това решение не е на Европейската комисия, а на държавите членки. И последен коментар, който всъщност съвпада и с една от препоръките ни. Даваме си сметки, че съпътващите мерки са важни и нашите критики като аудитори е, че тези мерки са несъизмерими, много са различни, разнообразни и затова не можем да направим оценка тяхното въздействие. Комисията скоро започна да организира семинари, на които представители на държавите членки могат да сравнят съпътстващите мерки, които се прилагат в съответната държава членка. Така че от една страна е много хубаво, че ги има, от друга страна партньорски партньорските организации, с които разговаряхме, казаха, че тези мерки са много важни за тях. И тук е и добавената стойност на фонда. Ще ви дам прост пример ако става въпрос за безработни, за бездомни хора, могат да, може помощта да се ограничи до даване на чувал за спане и топла храна. Но може да сте родили стъпка напред с предоставяне информация на този човек за социалните мерки, които са на него сположени, Какво може да получи, ако, ако се обърне към социалните служби но момента в който давате топлата храна и изпълня чувал на този бездомен човек е, може би, единственият момент, в който можете да му дадете друг вид информация. Така че това е много, много важен момент за партньорските ни организации. Не бива да го пренебрегваме, макар в финансова гледна точка да е по-маловажен. Това е от мен. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. Сега бих искала да дам думата на представителите на Европейската комисия. Петро Донен Лорес. Извинете, ако не произнесох правилно името ви. Чудесно се справихте. Много ви благодаря. Споделям а, вашата вашето мнение, госпожо председател. И аз съм фен на докладите на Европейската сметна палата, защото те споделят с нас неща, които могат да споделят и неща, които може би ние от Европейската комисия по-рядко предоставяме като информация но преди всичко те ни дават важна информация за подобряване на самата система. Вторият коментар за Сметната палата е фактът, че в че те също дадоха всички отговори, които Европейската комисия трябваше да даде след много интересните въпроси, които ви зададохте. Ще се спра на някои аспекти, които бяха засегнати в рамките на дискусията преди всичко въпросът за допустимостта. Какви са допустимите мерки? Дали наистина достигаме до подходящите целеви групи. Споменихте, дадохте пример с това и вие, госпожо председател, със собствената ви държава членка. Въпросът за допустимостта и за насочването на средствата е в ръцете на държавите членки. Тук става дума за спазване на принципа на субсидиарност, но също така и в спазване, зачитането на човешкото достоинство на нуждащите се хора. Дали може да идентифицираме отделни групи от структурна гледна точка? Не. И ако погледнете новото предложение за новият Европейски социален фонд Плюс, редица от мерките трябва да бъдат разгледани в, текст, в контекста на европейският семестър, т.е. какво конкретно може да се направи за борба с бедността в държавите членки. Но пак казвам, държавите членки са тези, които определят целевите групи. Много въпроси бяха зададени и относно опростяването и взаимното допълване. Ще се върна отново на тях. Регламентът, с който се създава фонда за европейско подпомагане на неушещите лица е много по-прост и лесно разбираем в сравнение с фонда за, за общо приложимите разпоредби за европейските фондове като същите разпоредби ще се прилагат и за всички мерки, които ще са част от СФ и които идват от фонда ФЕАТ, т.е. цели 10 и 11. Има и допълнително упростяване по отношение на показателите и докладването, т.е. цялата административна тежест, която в момента е задължение на партньорските е, организации се упростява и, както казахте, с право на право, трябва винаги да си има предвид и човешкото достоинство на хората, които попадат в целевите групи. Мисля, че въпросите ви бяха свързани по-скоро с начинът по който се изготвят програмите на място в държавите членки. Това, разбира се, отново е правомощията на държавите членки. Те изготвят оперативните програми, които вече да се наричат само програми и в тях се е, предвижда определяне на мерките и се изисква мотивация на нуждата от мерки за тази целева, целева група. Има също така и много специфични изисквания за аудитиране за специфичните цели 10 и 11. Радвам се също така, на предишното на, на гласуването, което преди малко се случи тук в, в комисията, т.е. приехте новият Европейски социален фонд а, на първо четене. Готови сме да работим заедно с вас и по тази тема. тема. Благодаря ви, благодаря и на гостите ни. Мога само да ви пожелая успех за предстоящите специални доклади на Европейската сметна палата. В самото начало казах, че съм голям любител на дискусите, основаващи се на данни, но също така държа да отбележа, че, съм, че предпочитам ми да се измерват последните резултати, а не само осъществените дейности. И това е основен проблем, защото когато говорим за резултати, само се задоволяваме само с данните за осъществени дейности, което обаче не е достатъчно. По този начин не можем да направим оценка на ефикасността и полезността на програмите. С това закривам днешното заседание. Добър апетит на всички. Ще продължим след обед. Ще се видим на изслушването на госпожа Дали.